Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η διακοπή σε συνεδρίαση με πρώτο... И така, предлагам да подновим работа. Точката, която предстои е доклада на Луиш Мануел Капулаш Сантус за директните плащания за селскостопански производители. Докладчикът Капулаш Сантуш има думата за 4 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Започвам с израз на най-искреното си задоволство за това, че се занимаваме с толкова важен въпрос, който се радва на широк консенсус, така че даже няма да използвам 4 минути. Става дума за продължаване на тази система по време на прехода на сега действащата ОСП и новата, която ще оперира при новата многогодишна финансова рамка. И така националните финансирания предвиждат суми за директни плащания. Сега обаче при новото положение се предвиждат нови механизми, прилични на предишната модулация за преходната година, а именно 2013 година, комисията Агри на нашия парламент прие някои нови разпоредби, именно за да отговори на някои специфични изисквания на някои държави членки за финансиране на втория стълб, а именно Обединеното кралство, Германия и Швеция. За 2013 година съществува възможност и за новите държави членки да продължат използването на националните допълнителни механизми от първия стълб. Това е пример можем да дадем с Кипър. Резултатът от триолога бе доведе до знанието на комисията Агри, където всички оказаха подкрепа и се стигна до почти единодушен консенсус. Така че искам специално да благодаря на датското председателство, на съвета, както и на секретарията на комисията Агри по селско стопанство, както и на комисията по правни въпроси Юри. Благодаря и на докладчиците в Сянка, които бяха изключително гъвкави и рационални в работата по този доклад. Целта бе да се гарантират директните плащания за тази преходна година така че се надявам текста да бъде гласуван и прият в а, този му вид, за да може селските стопани да получат сумите за тяхното подпомагане колко се може по-бързо. Благодаря. На калесто вима, кирио Дациан Чолос, Τσόλος, Господин Дачан Чолос от името на Европейската комисия. Господин председател, дами и господа, много се радвам да констатирам, че законодателният процес за приемане на предложението, направено от комисията за изпълнение на преките плащания за 2013 година, е навлязъл в крайния си етап. За това искам да благодаря на господин Капол Сантош, докладчика, но също така и председателя на Комисията по селско стопанско, господин Кастро, за техният ангажимент въпросът да се придвижи бързо през различните етапи на процедурата и също така да се постигне споразумение със съвета на първо четене което ще даде възможност за постигане на решение в бърз порядък. Както знаете, комисията отдава голямо значение на бързото приемане на регламента, за да се изпълнят преките плащания за 2013 година. По тази причина се радвам, че компромисният текст – е включен в програмата за тази сесия. Ще се гласува утре в рамките на неформалната тристранна среща. През 2014 година беше сключено политическо споразумение между парламента и съвета възоснова на предложението на комисията. Този текст включва редица изменения, които се смята, че са необходими за да се постигне споразумение между съвета и парламента. Комисията се присъединява към тях. Осъзнавам, че някои елементи от политическото споразумение бяха сключени възоснова на принципа, че обхвата на този регламент е ограничен пред 2013 година и не е в ущърп на решения, които ще се взимат в рамките на реформата на ОСП и финансовите перспективи, които се надявам, че ще бъдат скоро прияти. Благодаря. И сега давам думата на нашия колега Джовани Лавия от името на Комисията по бюджета. Имате една минута. Благодаря, господин председател. В Комисията по бюджета приветстваме факта, че тази законодателна процедура ще приключи на първо четене. Има само един елемент, който все още предизвиква известни безпокойства в нашата комисия, именно връзката на преките плащания за 2013 година с новата многогодишна финансова рамка. Както знаете, сълскостопанската година приключва на 15 октомври и преките плащания, които ще бъдат предоставени през 2013 година, всъщност ще се изплатят по бюджета за 2014 година. Тази многогодишна финансова рамка обаче, за съжаление, не се придвижва напред достатъчно бързо. При приключването на работата си датското председателство предаде темата на кипърското и се надяваме, че работата по рамката ще приключи възможно най-бързо, за да може да се гарантират плащанията и не само това, за да може реформите да се приложат възможно най-бързо. А сега от името на политическите групи първо госпожа Неделчева. Една минута. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, най-напред поздравявам докладчика за отличната работа. Това досие е показателно за първо що се отнася до европейската комисия тя е тази институция която формира политиките на европейския съюз тя е институцията която прави първоначалните предложения а всички знаем колко важни са те тя е тази която разпределя плащанията. затова искам да призова европейската комисия да взема предвид новите страни членки. искам да бъде по амбициозна в действията си. трябва да постигнем една истински справедлива обща селскостопанска политика. второ искам да обърна внимание на самите страни членки и на съвета. те са тези които най лесно могат да идентифицират нуждите на селскостопанските производители в отделните страни. те са тези които изработват националната позиция. затова искам да призова за още по голямо съдействие от тях. Те са много важна част от вземането на решения, независимо че не присъстват в пленарната зала. Искам да знаят, че тяхната позиция е от значение за нас. И накрая, ние в Европарламента сме тези, които трябва да отчитаме интересите на всички по хоризонтала и вертикала – от тези на обикновения фермер до тези на целия Европейски съюз. Пожелавам и по другите доклади, свързани с реформата на ОСП, компромисът, равнопоставеността и справедливостта да бъдат водещи, както в този доклад. Поздравления още веднъж! Благодаря ви. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Благодаря ви, госпожо Неделчева, за позицията на НП. И сега колегата Падар има думата от групата на социалистите и демократите. Имате една минута, заповядайте. Е Благодаря. Аз бих искал да подкрепя измененията на докладчика и да благодаря и за възможностите дадени на новите държави и членки да се възползват от националните подпомагащи схеми през 2013 година в допълнение към преките плащания. Това е изключително полезно за тях, защото в противен случай това би означавало 20% по-малко финансиране. А пък този разумен компромис ни дава възможност за един по-добър начин да стартираме, да започнем работа в периода 2014-2020 година. Чудесно е, че могат да се намират такива добри компромиси. Благодаря. От името на групата Алде, госпожа Брита Раймерс. Една минута. Благодаря много, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Нека да ви информирам, че групата АЛДЕ подкрепя подадените изменения. Смятаме, че компромисът, който е постигнат, настоява изключенията да продължат, т.е. да няма прекъсване на плащанията за фермерите. Е, много важно е тук да имаме ясна позиция. Приветстваме конструктивния начин, по който работихме до сега и се надявам, че ще можем да продължим да работим все така конструктивно и за в бъдеще. Защото, честно казано, по отношение на реформата на сълскостопанската политика се сблъскахме с някои трудности, бавихме се, надявам се, че сега ще постигнем добри резултати за фермерите. Ана Миранда. Минута и половина, Ана Миранда. Обригада, президенте. Обригада, também ao senhor благодаря, господин председател. Благодаря, господин Капулуш Сантос. Вие сте голям защитник на земеделските производители. Надявам се, че вашата работа ще продължи и ще даде плодове в реформата на обща сълскостопанска политика. Всеки, който иска да отговори на проблемите на фермерите, трябва да се погрижи да се осигури последователност на плащанията. Моята страна е Галиция, ние приемаме, ние произвеждаме много мляко. Там бюджетът за много програми за развитие на селските региони е замразен и има проблеми с преките плащания. По тази причина този регламент за преките плащания е консенсусно предложение има особено значение в сектор, който преживява много трудни моменти. Не получава достатъчна обществена подкрепа от държавите членки. Така че тук става дума за една корекция, която е характерна за задължителната модулация. Този сигнал е изключително важен. Нека не забравяме, че ако разполагаме с малък бюджет за реформата на ОСП, той ще намали значително делът на БВП, който се пада на сълскостопанското производство. Нека не забравяме това, когато осъществяваме реформата на обща сълскостопанска политика. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят от името на консерваторите господин Вачеховски. За една минута. Благодаря много, господин председател. Нека да благодаря на господин Кополаш Сантуш за отлично свършената работа по този доклад. През 2013 година, разбира се, все още ще трябва да разчитаме на преките плащания. Надявам се обаче, че 2013 година наистина ще бъде последната година, през която преките плащания ще бъдат толкова несиметрични. Преди близо 10 години, почти 10 години, 10 е, нови държави членки се присъединиха към Европейския съюз. Техните граждани станаха европейски граждани. А фермерите на тези страни е, е, знаеха, че ще бъдат третирани неравнопоставено още 10 години, но тази неравнопоставеност ще приключи през 2013 година. Аз съм работил като докладчик Сянка по този доклад, знаеки много добре какво е неговото значение и се надявам, че след 2013 година дискриминацията ще приключи. Следващият оратор е господин Рубикс, минута и половина. Mēs uzskatām, ka 2013. gada Благодаря. 2013 година е предвидена за финансиране по годишен признак за да може да бъде включена в многогодишна финансова рамка. Затова тази година е толкова възлова и толкова важна, за това, защото държавите членки да могат да участват е, на равна нога там, да действат солидарно. Аз съм от е, Литва и смятам, че е изключително важно не само условията да са еднакви за всички, а е да се постигне социална справедливост чрез, те, чрез тази система на директни плащания, така че браво на господин Капулаш Сантос. Аз подкрепям предложението на комисията, но смятам, че бихме могли да се стремим и към повече финансиране, например 80% финансиране. Тогава бихме имали социална справедливост. Балтийските държави, например, получават по-малко финансиране от всички останали. В Литва, например, селските стопани бягат от селото и емигрират в по-богати страни, там купуват земи и там се заселват в изоставени села. Не може повече така да се процедира. Благодаря. Доч, я нам свето. Госпожа Даяна Дот за минута и половина. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за извършната работа и за постигнатия напредък в областта на преките плащания за 2013 година. Необходимо е да се да осигурим плащанията за 2013 година, но заедно с това трябва да предвидим средства и за развитието на селските региони, нещо, което е много важно за нас в Обединеното кралство. За нас е много важно това, че са поети ангажименти за по-необлагодетелствените региони и за агриекологичните програми. Също така е много важно това, че преходите между тези плащания трябва да бъдат гладки и да не, се, да не се допусне прекъсване в доходите на гражданите, особено като имаме предвид колебливостта на световните пари, на световните пазари. Сегашната реформа на обща сълскостопанска политика след 2013 година трябва да отчете и значението на преките плащания и да подкрепи втория стълб за онези, които произвеждат проследяема и висококачествена храна. Плащанията по първия стълб трябва да се запазят като пряка помощ, за да се подкрепят усилията на фермерите да произвеждат висококачествени храни. Също така да не забравяме развитието на селските региони и опазването на околната среда. Смятам също така, че трябва да постигнем а, балансираността в многодишната финансова рамка и да коригираме съществуващия дисбаланс в разпределението на средствата за развитие на селското стопанство, особено за страни като Обединеното кралство, където средствата традиционно са много ниски. Това е една несправедливост, която трябва да бъде коригирана. Председателят. Дами и господа, моля ви да се придържате към ограниченията във времето. Сега преминаваме към господин Николеско. Една минута. Благодаря, господин председател. Това предложение за преките плащания с фермерите за 2013 година предоставя необходимата законодателна рамка. Правилата са добре балансирани и могат да се приложат и в най-новите държави членки България и Румъния. Е, постепенното въвеждане на преки плащания все още не е приключило там. В Румъния и България все още няма тавани за на, а, е, общите суми на преките плащания. Така че по този начин парламентът се предвижда една крачка напред към приложението на бъдещата ОСП но ще има и нови предизвикателства и а, всеки един а, елемент ще бъде обсъден, когато му дойде времето. Също времено обаче е добре заедно да помислим как да създадем една справедлива система. В България и Румъния преките плащания се въвеждат постепенно и е добре да започнат още през 2014 година. Благодаря. Думата има госпожа Орике Радост. да минута. Благодаря, господин комисар, уважаеми колеги. В момента сме в предстартова позиция спрямо бъдещата ОСП. И Европейският парламент ще се произнесе по текста на регламента за директните плащания за 2013 година като съ-законодател. Това е изключително важен исторически момент. Благодаря на господин Капула Шантош за чудесно свършената работа, бързо и ефикасно свържена, свършена. Текстът влиза в сила на 1 януари 2014 година И системата за директни плащания е един от основните елементи на този регламент. За това трябва бързо да се споразумеем с съвета. Държавите членки чакат този консенсус, защото преходният период представлява важен момент за тях през 2013 година все още ще действат някои временни разпоредби, които след това ще преминат в новата а, рамка 2014 година. Радвам се, че е намерен консенсус между първи и втори стъл. Благодаря. You, Господин Алин Смит, минута и половина. Искам да поздравя а, нашият обичайно енергичен председател и докладчик господин Сантош. Много, солидна, много солиден доклад, разработен от парламента. Искаме да уверим производителите, че преките плащания ще продължат. Няма много спорове в пленарната зала. Някой може да се запита защо въобще отделяме време по въпроса, но да не забравяме, че в някои обстоятелства въпросът е спорен. Има държави членки, които искат да съкратят преките плащания за производителите, а от шотландска гледна точка тези плащания са много важни. Искаме те да продължат. Много се радвам, че шотландското правителство прояви конструктивност е, за съжаление, сегашната държава членка не проявява толкова конструктивизъм е, по отношение на общия характер на бюджета. Искам обаче да ви уверя, господин комисар, че имате съюзници на британските острови. Благодаря ви за вниманието. Председателят е, давам думата на госпожа Гърлинг. Една минута. Благодаря, господин председател. Продължавам в същия дух, може би с различен тон, обаче аз, съм, аз приветствам този доклад и се надявам, че ще има и други поклонници. По въпроса сега за Обединеното кралство, то винаги е било на края на опашката, когато са се раздавали сълскостопански стопански помощи. Така или иначе, обаче, ние винаги сме намирали начин да се възползваме от механизма за модулация, например. Сега, как ще решим да оперираме в, тази, в този нов контекст, това е вече друг въпрос, ще го решим, когато му дойде времето. Благодаря така или иначе на колегата Капула Шантос за прагматичният подход и Желаем да продължим всички същия дух. Благодаря. Патрик Леярик, Яна Лето. Мерси. Господин... Благодаря. Искам да поздравя докладчика за неговата работа. Преходното предложение, което ни е представено, върви в правилната посока. Подкрепяме го, въпреки че против, съм против разделни, разделените плащания, ние имаме нужда от нещо, от един по-ефективен механизъм, който се основава на работата, а на извършната работа. Използвам възможността да кажа, че трябва да обсъдим този въпрос в рамките на общата сълскостопанска политика. Имаме нужда от дебат по на географските въпроси, по околната среда. В крайна сметка ние трябва да защитаваме твърдо бюджета на обща сълскостопанска политика за приходите, за заетостта, за социалната и екологична справедливост. Благодаря. Председателят, благодаря. Сега ще поканя колегата Никол Синклер една минута. Благодаря, господин председател. Много от моите избиратели се свързаха с мен във връзка с неравнопоставеността по отношение на преките плащания и ОСП като цяло. Преките плащания или преките субсидии за селските стопани са 3 четвърти от бюджета за ОСП, който сам по себе си е 48% от европейския бюджет. Така че сумата е доста голяма. Същевременно обаче британското правителство под ръководството на консерваторите няма желание да използва средствата, които са на разположение на правителството за приложение по собствено осмотрение за подкрепа на селските стопани. Не само това, но те имат желание доброволно да намалят преките плащания по-бързо от всички останали държави членки. Именно за това подадох изменения 1, 12 и 13 Селските стопани в е, Великобритания е, вече много години страдат от е, неравнопоставеността при разпределението на средствата от страна на Европейската комисия. Крайно време да се сложи край на това, да има справедливост при разпределение на средствата от стълб едно и да се защитат селските стопани в Великобритания. Господин Табаш да има думата. Чолош бистошур, кедваш колега, Капула Сантос, Благодаря. Докладчикът господин Капула Шантас свърши чудесна работа и предложението му предлага директните плащания от 2013 година да се запазят в същия си вид за новите държави членки. През 2012 година успяхме да изравним равнището между стари и нови държави членки. Това обаче не означава, че цифрите са едни и същи. Прав сте тук, господин Войчеховски. Радвам се, че господин Капула Шантош успя да промее проблемът в дълбочина и да схване колко е важен този въпрос за новите държави членки, особено след 2014 година насетне. Защото няма да могат да запазят равнищата, предвидени в член 61. А пък в предложението на комисията не са застъпени тези национални суми за допълнително финансиране, които предвижда господин Капула Сантос. Той ясно осъзнава, че новите държави членки не бива да бъдат тратирани по различен начин. Умолявам ви, господин комисар, да отразите това. Благодаря. Благодаря, господин Табажди. Е, преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Джордж Лайн. Благодаря, господин председател. Господин комисар, с известни притеснения и е, в Лондон и на други места бе посрещнато предложението е, в, е, направено от комисията, включително в Шотландия, защото на, е, когато става дума е, за възможността да се намалят преките плащания и да се прехвърлят средствата за развитие на селските райони, трябва да се има предвид, че в нашите региони има доста сериозни проблеми в последната област, но благодарение на сътрудничеството на шотландското правителство и комисията и помощта на колегите тук в парламента, Пало де Кастро, Джеймс Никълсън и прочие, успяхме да върнем този елемент в пакета, за да може да имаме някаква гаранция, че и в а, Великобритания, като цяло и в Шотландия, а, управляващите ще имат възможност да избират и да могат да запълнят а, някои дупки и да избегнат черните дупки в финансирането. Благодаря много, поздравявам те, Луи и а, е, а, е, се надявам а, е, така добре да протекат, протече работата и последващите два финансови и законодателни пакета. Благодаря. Давам думата на господин Тасани. Cieszę się z tego mądrego Благодаря, господин председател. Много съм доволен от доклада и използвам възможността да кажа, че през следващия бюджетен период ние би трябвало да дадем простор за развитие и да има условия на равнопоставеност. Често говорим за солидарност в контекста на кризата. В Словакия, например, поискаха помощ от други страни. Мисля, че трябва да сложим край на несправедливата система. Госпожа Прендергаст има думата. Аз съм за този доклад и много от фермерите ще го приветстват също така. Имам няколко бележки обаче, които бих искал да ви предам, защото имах срещи с моите избиратели. По въпроса за разделянето на плащанията можем да измислим някаква нова схема, с, с която държавите членки да се справят по-добре с този преходен период. Може би трябва да увеличим изходните позиции, те да са по подходящи за справяне от малките и средни фермери. Това все още не е включено в текста. И по въпроса за конвергирането, особено приветствам този концепт, който се защитава и от комисията, и от Капула Санто, защото именно тук се изразява закрилата на националното от общностното. Благодаря. Госпожа Свинбърн, е, в е, Уелс е, изключително много залагаме на селското стопанство. За съжаление обаче, селските стопани при нас твърде много разчитат на преките плащания и без тези плащания много от, много от семействата в селското стопанство ще напуснат тази област и за това се радвам, че са предприяти мерки за следващата година, но моето молба е преходните мерки по новото споразумение да бъдат гъвкави и да, бъдат въз... да бъде възможно да се интерпретират на регионално равнище, да... при положение, че фермерите се адаптират към новите правила и да може да има възможност за пряка комуникация с комисаря по въпроса. Господин Сикерски има думата. Рок 2013. Благодаря, господин председател. По отношение на преходните периоди 2007-2013 година е период, който приключва и докладът ще направи връзка между настоящия период и многогодишната финансова рамка. Много съм доволен от подкрепата, която ще получат предприятията, защото много често преките плащания, пряката подкрепа е недостатъчна. Необходимо е да се, осигурят, да се осигури равнопоставеност между 12-те нови държави членки и старите държави членки. Вече няма да има подкрепа за сектора в периода след 2013 година. От след 2013 година нататък преките плащания ще се осъществяват по начин, който ще запази разли... съществуващите различия. Господин Олейничък има думата. Благодаря, господин председател. Изключително съм щастлив и аз от това, че намерихме компромис. И благодаря специално за това на докладчика господин Капула Сантос за чудесно подготвената изходна база. Ще продължим с модулирането и в така наречените стари държави членки също ще имаме възможност да подкрепяме собствените си фермери. Сега, тези директни плащания са, продължават да бъдат изключително ценен инструмент за всички нас, защото фермерите произвеждат за един единен пазар. И именно и там продават продукцията си на цени сходни с цените, на които търгуват фермерите от другите държави членки. Суровините също са на едни и същи цени сравнително, така че не виждам защо трябва да има различия в системата за директни плащания. Защо трябва да се въвеждат разлики между старите и нови държави членки? Защо трябва да има разлики между самите стари държави членки? Защо за французите има различни суми, за поляците и за литовците, литовците също? Can I also add my thanks to the rapporteur? Благодаря много, господин председател. И аз искам да изразя своята благодарност към докладчина. Радвай се, Луиш, на всички букети, които хвърляме към теб тази вечер, защото може би през следващите седмици няма да сме толкова щедри. Радвам се, че успя да покриеш този важен въпрос, защото беше доста трагично положението и се радвам, че парламентът успя да каже своята дума, да се покрият неща пропускани в миналото. Аз не съм безкрайен фен на модулацията, винаги съм бил против, но в крайна сметка това беше начин да се компенсират някои проблеми с мерките по развитието на селските райони и с бюджетните кредити за поети ангажименти. Има обаче известни ограничения пред добрите проекти и за това се надявам, че реформата на ОСП ще позволи Великобритания да получи свой справедлив дял. Отлична работа! Благодаря ти, Луиш! Господин Чалош има Господин председател, много се радвам, на тази категорична подкрепа, почти единодушна, за компромисните предложения, за да можем да приемем максимално бързо този рекламент. По този начин ще можем да продължим преките плащания. Вярно е, че имаме нужда от този регламент, за да уточним и прецизираме някои преходни мерки за държавите членки, в които и разполагат с система за плащания на площ и трябва да допълват, да осигуряват допълващи плащания. По този начин ние ще можем да, да продължим с доброволните корекции за страни като Обединеното кралство, за да продължим да финансираме мерките в рамките на развитието на селските региони. Някои от вас вече споменаха една работа, която се осъществява и която е свързана с реформата на ОСП за следващия бюджетен период – аз следя внимателно работата, която се върши в Комисията по селско стопанство, въз основа на доклада, представен от докладчика. И аз се надявам, че ще може много бързо да започнем официалните разговори а, между Комисията, парламента и съвета, за да а, постигнем една а, реформа, в и тя да доведе до по-справедлива обща сълскостопанска политика. Благодаря за вниманието. Председателят. Благодаря и аз. Сега думата има господин Капуш Сантош. Благодаря. Аз няма много да се разпростирам, само ще благодаря на всички за любезните думи към мен, на колегите и на господин комисар, Изключително е благодарна тази работа в името на цел която обединява всички ни. Очевидно е, значи, че когато преследваме една и съща цел, можем да повдигнем планини. Наистина нямахме много време, но успяхме да обсъдим в дълбочина тема проблематиката и да разрешим някои специфични за държавите членки проблеми. Надявам се, че този дух на конструктивизъм ще продължи да царства не само тук между различните парламентарни комисии, а и между нас, комисията и съвета. Надявам се, че това ще се разпростре и за, върху работата по други доклади, защото ни очакват някои други спорни доклади. Така се постигат резултати, така ще ни благодарят селските стопани. Благодаря казва председателя. Благодаря и няма да продължаваме дебата. Той се изчерпи и само ви напомням, че утре гласуваме по този доклад в 12 часа. Благодаря. Στην е, ημερήσια διάταξη